и на вас, колеги. Да започваме с дневния ред. Първата точка от е, днешния дневен ред е изключително важен а, е, общ дебат по ключовите е, въпроси. Първо, вътрешен пазар и защита на потребителите. Първо докладът е, на господин е, Графен фон Цун от е, Холхенштайн за индекса на вътрешния пазар. След това доклада на Кристиан Силвия Бушой за Солвет и доклада за защита на потребителите на Ана Хелт. Така давам думата на всеки от докладчиците. На всеки ще бъдат предоставени 4 минути, за да обяснят своите позиции в доклада. Дами и господа, знаете, че в края на дебата ще разполагате с две минути, за да отговорите, коментирате зададените от колегите въпроси. И така, ако за три минути успеете да направите своето представене на доклада, ще разполагате с 3 минути след това. Това ще бъде правилото. Сега давам думата на а, госпожа Фонтун от Хоенштайн за индекса на вътрешния пазар. Благодаря много, господин председател, дами и господа. За мен е голямо удоволствие да ви представя 19-тият доклад за индекса на потребителския пазар, завършен през юли миналата година. В документа се вижда, че държавите членки все по-добре прилагат заложените цели. Тези цели бяха приети от държавни и правителствени ръководители а, така, защото разминаването в прилагането и неприлаганите директиви и регламенти да не превишават 1%. Но а, нещата продължават да показват големи различия. 22 директиви все още не са въведени след две годишният период за въвеждането им. Държавите членки трябва да работят по-усърдно, така щото вътрешният пазар да работи в полза на всички граждани на Европейския съюз. Днес, представяйки ви този доклад, вече а, мога да кажа няколко думи и за следващият индекс. Та, видно е, че ситуацията се е подробила, подобрила. Дефицита на транспониране е под 7%, което в нашата история е най-доброто ниво. Очевидно е, че усилията на Европейската комисия – доведоха до по-силна мобилизация на държавите членки. Можем да поздравим комисията за непрестанните усилия в тази посока. Има и други добри постижения, за които да говорим. Индексът за фрагментация пада на 6%, 7, но все пак 17 директиви не са приложени в поне една от държавите членки. Това е една от пречките, които са в ущърп на функционирането на вътрешния пазар и са в вреда както на потребителите, така и на предприемачите. Тези пречки трябва да бъдат изчистени. Затова предлагам всички отговарящи за въвеждането в практическото законодателство на разпоредбите на регламентите и директивите да направят необходимото. Трябва да се организира форум за единия пазар, в който да се впрегнат усилията на националните изпълнителни органи парламенти, както и на организациите на производителите и на потребителите. Там могат да се обменят и добри практики и да се е, изготви стратегия за премахване на тези пречки. Е, за да ги премахнем, настояваме Европейската комисия да прилага критерия за вътрешния пазар, когато разглежда новите законодателни актове. Така ще направим нуждото е, новото законодателство да не нарушава основните четири свободи в Европейския съюз. Важно е също гражданите да съзнават начина по който функционира вътрешния пазар. Трябва да знаем, че именно за, за благото на гражданите е създаден този вътрешен пазар. Ние е, изискваме от комисията е, да се публикуват едновременно различните индекси за пазара, а, така а, и също така да имаме а, центрове за допълнителни услуги в връзка с пазара. Искам да благодаря на всички, които допринесаха за изготвянето на този доклад и да изразя увереността си, че той ще допринесе за повишаване на ефективността на законодателното регулиране на вътрешния пазар. В резултат за гражданите ще има по-малко пречки. Това ще допринесе за развиване на европейската економика и обща идентичност. Благодаря. Благодаря ви, госпожо. Сега искам да дам думата на следващия докладчик. Четири минути на госпожа Ана Хед. Tack благодаря ви много, господин председател. Бих искал първо да благодаря на докладчика в Сянка и всички онези, които ми помогнаха за да постигнем този резултат. Приехме доклада в Комисията по вътрешен пазар и то с голямо мнозинство. Ако искаме да закриляме потребителите, вътрешния пазар трябва да функционира изцяло и ефективно. Радваме се, че в обмена с комисара ще можем да постигнем много напредък по въпросите, свързани с защитата на потребителите. Знам, че въпреки че вече се работи по този въпрос. Ние се надяваме, че, че комисара ще даде решения, които да бъдат на висотата на нашите очаквания. Важна крачка за потребителите е, че индекса е един от многото инструменти, които могат да подобрят функционирането на единния пазар. Това може да бъде много полезно, когато искаме да отговорим на очакванията на потребителите, на защитата на техните специфични интереси. Когато искаме да направим анализ на пазарите, трябва първо да разгледаме начина по който се еволюират цените, дали са индекса за задоволство на потребителите, сигурността и безумъстността и да създадеме и нови показатели. Тук обаче предлагам също някои заключения, които трябва да последват от анализите, които се извършват. Показателя трябва да бъде развит и да е, отчетеме факта, че потребителите срещат най-често проблеми в сферата на услугата, много, услугите много повече, отколкото при е, със стоките. Ако не отговориме на очакванията на потребителите, ние можем да загубим тяхното доверие. За това, що се отнася до прилагането на законодателството, трябва да се вземат а, известни мерки, за да се усъвършенства начина по който се при, прилага то. Е, има много разлики между държавите, раз, разли, е, държави член, много различни между различните държави членки, затова трябва също да се вземат мерки за постигане на е, по-голяма адекватност. Що се отнася до мониторинга и контрола, те ще увеличат доверието на потребителите. Те са доста разнородни в държавите членки. Е, броя на инспекторите, службите са много различни. За това е необходимо да се е, вземат допълнителни мерки от страна на комисията за уеднаквяване на нещата, за вдъхване на доверие на потребителите, за да могат те да се възползват е, от всички възможности, които предоставя единния пазар. Струва ми се, че е, решението и отговора на комисията ще бъдат от огромно значение за по-нататъчното развитие на пазара. А сега минаваме към третия докладчик, е, господин Бюшой. Скъпи колеги, господин комисар, бих искала да благодаря на онези, които ми помогнаха за създаването на доклада Солвит, на колегите, докладчиците в Сянка. Солвит дава а, така, не, не, неформални решения за, на проблемите, които а, възникват на, в, е, в рамките на единия пазар – Имаме обаче проблеми с е, прилагането на мерки в единните мерки и аз намирам, че соловите е много добро извънсъдебно, един извънсъдебен инструмент за решаване на спорове и проблеми. Е, е, отбелязваме нарастване на случаите, разрешени в рамките на Солвит и по този начин може да се каже, че Солвит е жертва на собствения си успех трябва обаче Солвит да разполага с по-широк личен състав, с повече експерти, които да бъдат обучени специално. Това, разбира се, води до допълнителни финансови средства и означава, че държавите членки трябва да, да, да финансират центровете Солвит в отделните държави членки и да се потърсят и други източници на финансиране. Е, смятам, че всички сме а, а, ще се съгласим с това, че е, Совит може да помогне на малките и средни предприятия да решат много проблеми, като по този начин пък спестените с пари могат обратно да се инвестират в е, Совит и по този начин да се спестат средства от е, е скъпи съдебни процедури. Но предприятията трябва да бъдат убедени, че мрежата Солвит е ефективна. Затова комисията, парламента и държавите членки трябва да рекламират мрежата Солвит чрез различни кампании. Трябва да разясниме какви са законодателните мерки в тази област и при всички случаи да рекламираме и да направим общодостъпни достъпни достъпна мрежата Solvit. Обмена на добри практики за рекламирането на мрежата Solvit и разрешаването на проблемите, свързани с тази мрежа, са елементи залегнали в моя доклад. Така че Solvit разглежда също и много случаи и казуси, които не влизат в рамките на е, правомощията му. И ако Солвит не може да разреши тези проблеми, ще трябва е, тези, тези проблеми могат да се решат в рамките на комисията по петициите или други комисии, така че аз предлагам да има по-тесни връзки между Солвит и различните комисии. Солвит разполага с огромен потенциал, но трябва все още да анализираме този потенциал и да го използваме максимално. Благодаря ви много. Благодаря. Благодаря с това. Приключваме тримата докладчици, техните изказвания и давам думата на е, компетентния комисар. Дамата комисари, които са компетентни, на първо място давам думата на господин Барние. Имате думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, много е важно че двамата с колегата Джон Дали сме тук да отговорим на вашите въпроси и да ви уведомим за прилагането на различните инструменти и на тези текстове. В политическата си кариера често съм си мислил, че проследяването на изпълнението е също толкова важно, колкото и обявяването на дадена инициатива. И според мен, независимо дали сме в национален парламент или в Европейския парламент, е много важно както и за комисията, да разполагаме със средства за оценяване на конкретното и искрено прилагане на гласуваните от над текстове. За да действаме добре, трябва добре да разбираме какво трябва да вършим и е, за това искам да благодаря на докладчиците, които внимателно са анализирали темата. Е, и са изготвили ни много качествени доклади. За какво става дума? Става дума да не забравяме за вътрешния пазар и вчера заявих, че в момент на тежка економическа криза не можем да си позволим да не използваме целия потенциал на вътрешния пазар. А ако този пазар функционираше нормално, ние бихме могли да спечелим между 0,5 и 1,5 допълнителен економически растеж. Именно затова не трябва да пропускаме тази възможност. Необходимо е вътрешния пазар да функционира пълноценно във всичките си измерения. И а, това ми беше възложено от председателя Барозо. Именно затова възлагам такова значение на индекса на вътрешния пазар и на инструмента Solvit. Смятам, че Джон Дали ще каже същото за а, значението на потребителите и защитата им. Госпожа Тунберштайн уточни добрите и лошите страни на индекса. Доброто е, че има един дефицит в транспонирането. Говорим за 1500 различни текстове, на които се основава функционирането на вътрешния пазар. Това е огромно количество. И в тази област транспонирането е най, в, в най-низка степен. Трябва да благодарим на всички, които отговарят за прилагането на директивите в държавите членки. Искам да благодаря и на моите сътрудници. Но качеството на транспонирането и на прилагането е незадоволително. Необходимо е всички да запретнем ръкави, вие, Европейския парламент, националните парламенти, служителите във всяка държава членка. Казах това и по време на изслушването в парламента. Имам намерение да посета всичките 27 столици за да се срещна не само с компетентните министри, но и с всички държавни служители, които отговарят за прилагането на директивите за вътрешния пазар и с тях да обмисля елементите на индекса и на Сулвит. Именно за това съм съгласен с идеята за форум. Тя е чудесна. Трябва да обединим хората, всички заинтересовани страни. Ние тук в парламента, комисията, националните парламенти и а, отговорните служители във всяка държава членка, за да обменим добрите практики. Аз съм твърдо убеден, че ще бъде изключително полезно да се създаде един такъв общ форум, за да може да има един договор помежду ни, а не нещата да се вършат по принуда. Както припомня господин Бузой, СОЛВИД е един изключително полезен инструмент, който започва да функционира. Вече са обсъждани 1500 случая чрез посредничество, съгласуване. В повечето случаи става въпрос за частни лица, но в някои случаи има и е, предприятия, което е, спестява време и пари и така потребителите и предприятията са поставени в центъра на вътрешния пазар. Това позволява да се намери решение на техните проблеми при прилагането на една или друга разпоредба, свързана с вътрешния пазар. В същия дух бе прият плана за действие за услуги за подпомагане на вътрешния пазар, за да се гарантират по-качествени услуги за гражданите. В тази област също съществихме напредък има сближаване между държавите членки, има връзка между службите за ориентация на потребителите и Солвит. И смятам, че ние с Джон Дали трябва да направим всичко възможно да представяме съобщенията си по тези теми едновременно, по-добре да координираме различните инструменти за прилагане на различните законодателни текстове, свързани с вътрешния пазар. Аз лично се ангажирам да гарантирам една по-добра координация, за да се подобри проследяването на прилагането на всички тези 1500 директиви. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Бърние. Сега давам думата господин Джон Дали. който вчера е, участва в един много важен дебат е, за правата на жените по случай Международния ден на жената. Сега отново е сред нас. Имате думата, господин комисар. You, Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, ще коментирам доклада за тези изключително важни политики е, на Европейския съюз които бяха представени от госпожа Хелт. Поздравления за отличната работа. Потребителската политика е в основата на предизвикателствата в економически и социален план, в които, сме, е, е, които трябва да решаваме днес. Всичко опира е, до компетентност и енергичност, но може би най-важното е нашия кос как да се свържем отново с гражданите. Централните моменти в тази политика се отражава в различни политики. Затова колегума на комисията работи в тясно сътрудничество, за да може тези политики да доведат до реални практически ползи за потребителите. Ето днес колегата Барние току-що а, говори за това, че това е общата ни цел и за това ние ще работим заедно ежедневно. Потребителската политика трябва да залегне във всички а, портфейли, а, трябва да се приемат а, във всички сектори еталони, с които да се измерва напредъка. Потребителският индекс ще ни покаже кога вътрешният пазар не отговаря на изискванията и нуждите на потребителите. А, така ще може наистина да се следи развитието на един интегриран пазар за а, потребителите, за а, производителите, предприемачите. И ще се види дали законодателството прави нужното за подобрява неговото функциониране. Мерките трябва да бъдат реализирани на практика, така щото правата, с които всички те разполагат на хартия, да станат факта. През юли излязахме с, с съобщение за мерките за подобряване на единството и ефективността на това законодателство в целия Европейски съюз. Сега това трябва да стане част от практическите мерки. Едното от основните неща в документа засяга подобряването на трансграничните а, економически връзки. Трябва да стане ясно, че от закона никой не може да се скрие никъде на територията на Европейския съюз. За да се постигнат тези цели е необходимо в национален план да има достатъчно човешки ресурси и знаем, че а, по, работата е много и е тежка, но нарушаването на потребителските права е в ущърп единствено на цялата економика а, обратното, а, защитата засилва конкурентоспособността и е в полза за цялата економика, не само за потребителите. Това послание трябва да прозвучи ясно и отчетливо във всички държави членки. Трябва да се поздравим и за провеждането на едновременни координирани проверки, тъй наречените на английски SWIPS. Това обаче не е достатъчно. С удоволствие приемам вашия призив да се направи преглед на законодателната база, именно за да се засилят правата на потребителите това ще се направи, ние ще се движим в тази посока, след като се убедим обаче, че това ще допренесе допълнителна полза за начина на решаване на споровете. Съгласен съм, е, че альтернативните е, методи са ефтини и е, експедитивни. Ще обърнем внимание на работата с колективните искове. Ще работя с, с вице-председателите на комисията Алмуния и Рединг, за да може това да стане в бърз порядък. Не на последно място, в през тази година изтича сегашната програма за защита на потребителите. Аз ще направя нужното, за да може да продължим работата, да отговорим на днешните и утрешните предизвикателства, така че потенциала на пазара в своя пълен мащаб да е в полза на нашите граждани. Благодаря. Благодаря много, господин комисар. Сега искам да дам думата за една минута на господин Босотил. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. От името на Комисията по е, петициите съм подготвил становище от е, името на моите колеги за системата Solvit. Искам да говоря обаче и за нещо важно. Става дума за по-добро сътрудничество между всички и заинтересовани страни за, и за по-тясни връзки и по-тясна работа с самите граждани. По силата на член 149 гражданите могат да се обръщат към комисията и да се жалват и да се обръщат към Солвит или да се обръщат към омбитсмана. Но тук се има известно объркване. Същност, на практика гражданите не знаят пред кого да се жалват. Така че аз а, приканвам към едно по-добро сътрудничество между асоциациите на потребителите и институциите, за да могат наистина гражданите да знаят пред кого да се жалват. Благодаря, господин Бузетил. Благодаря за изказването. А сега от името на различните политически групи първа ще бъде госпожа Ройтова от името на НП. Е Vážení kolegové, páni komisaři, ta internetová služba Solvit. Благодаря. Solvit е, функционира вече от 8 години. 80% от жалбите на нашите съграждани са решени благодарение на този инструмент. Е, различни случаи на нарушаване на общностното право много често това става за много кратък срок, за около 37 дни. През 2008 година така бяха спестени 320 милиона евро. Има два типа случаи. Първо, едно доста нееднакво прилагане на текстовете. 100 директиви все още не се прилагат. Освен това има различия между отделните държави членки. Освен това, соловид не се използва достатъчно. В Чехия само 7% от предприятията, вписани в търговския е, регистр, познават е, съществуването на солвид. В Франция е, в компетентните инстанции само един стажант работи по соловид. Затова е необходимо да се даде по-голяма гласност на слови да се направи реклама на инструмента. Необходимо е също Солвит да препраща автоматично към едините си гишета за контакти и към своите консултантски фирми. Необходимо е комисията да предложи анализ на проблемите с прилагането на Солфит в отделните държави членки. В годишния си доклад не е лошо комисията да анализира прилагането на Солфит. Благодаря на докладчиците и се надявам комисията да направи необходимото. Благодаря, госпожо Ройтова. От името на социалисти и демократи, две минути, Евелин Гепхарт. Либе колеги, либе колегинен. Колеги, господа комисари, тук говорим за вътрешния пазар, за защита на потребителите в Европейския съюз. Това е темата на трите доклада. Искам и аз да се спра на нея. Много добре е, че сме обединили трите теми економия, економика, права на потребителите, права на работниците. Тези неща не си противоречат, напротив, би трябвало да ги обединим и да видим какво можем да направим в повече за бъдеще. Радвам се, че се организира този дебат. Трябва да работим в три основни посоки. Първо, както каза комисаря Барние, да направим всичко възможно доста изявения протекционизъм на някои държави членки най-после да бъде преодолян. Втората посока е да се гарантира защитата на правата на потребителите и на работещите на най-високо равнище, в най-висока степен. Вътрешния пазар не би трябвало да води до загуба на права. Трябва да се гарантира висока степен на защита на правата. В доклада на госпожа Ванцун има един елемент, който ние не одобряваме. Това е индекса за проверка на вътрешния пазар. Имаме чувството, че това отразява само чистото функциониране на пазара, но ние трябва да знаем какво е въздействието върху потребителите и работещите. Затова не искаме такова а, е, тясно понятие. И трето, нуждаем се от едно добро и пълно прилагане на правото, на европейското право, а, така че трябва да гарантираме колективните жалби от страна на потребителите. Благодаря ви, Евлин. Господин Рошфор от името на Алде. Мерси, президент. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, с голямо задоволство отбелязвам този обмен на мнение за защита на потребителите. Да, в, пред, в момент на финансова криза единния пазар е един кос, едно преимущество, което трябва, на което трябва да наблегнеме. Това е един двигател, който трябва да подкрепиме. Потребление, да, но не каквото и да е потребление. Потребление, което да е тясно свързано с устойчивото развитие. Едно отговорно потребление, което не, не търси само намалени цени, които обикновенно са на стоки с ниска стойност, ниско качество и които са изработени и фабрикувани извън Европейския съюз и които са предназначени за най-уязвимите. Целта е да се създаде ново доверие на нов етап ново качествено доверие между предприятията и производителите и потребителите. И за това бих е, е, искал да кажа на господин Дали, да, ние ще ви подкрепиме, но бихме искали е, компетенциите да бъдат правилно и добре разпределени и това да не бъде в ущърп на потребителите. Надяваме се, че ще работите последователно всички заедно, за да могат интересите на потребителите да залегнат във всички политики на Европейския съюз в духа на Лисабонския договор. Нека да дам пример. Е, време е да продължим и да развиеме зелената книга за колективните искове. Вие споменахте това, господин Дали. Така че аз ви питам, имате ли вече график по този проблем? Ние очакваме да измислите нов европейски модел на колективните искове, за да избегнем проблемите и изкривяванията, които наблюдаваме на американския пазар. Това трябва да бъде в интерес на всички. Бих искала да, пом... да поздравя докладчиците за отличните доклади и за доверието между потребителя и пазара. Това не може да бъде нещо пунктуално, това трябва да бъде едно дългосрочно отношение. Е, извинете, не виждам часовника. Часовника е, е блокиран. Не, вие говорите 2 минути 54 вече. И в заключение бих искал да кажа, че индекса е е нещо отлично. Аз съм бивш статистик, економист, но това не трябва в никакъв случай да замества политическата воля, която трябва да бъде нашия е, двигател. Да, господин Рошфор е, спря часовника и това беше благоприятно за либералите. Сега госпожа Рулова. Благодаря, господин председател. Може би ще успея да се изкажа за по-кратко време и да спестя от времето. И така, говорим за изключителното значение на вътрешния пазар, особено предвид на е, економическата криза, което е верно. Но цялата функция, функционирането на този пазар зависи от доверието на, на потребителя, а в това отношение се забелязват сериозни проблеми. Има а, страхове, които а, измъчват а, потребителя на вътрешния пазар. А, протекционизмът не е нещо, а, за което настояват. А, потреб... пред различните държавни ръководители, а нещо, за което, а, което се оказва а, важно и за потребителите. Ние в парламента трябва да застанем а, на ясни позиции, защото защитата на правата на потребителите може наистина да засили потребителското доверие, да им даде защита и закрила на вътрешния пазар. Знаете, че нашата група критикува факта, че нямаше един член на Европейската комисия, който да получи ресор единен за потребителската политика. Това, което свърши в своя мандат госпожа Кунева, беше изключително добро и изпрати положителен сигнал. Надяваме се, да има добро, добра стиковка между отделните комисари, комисари инак от това ще пострадат потребителските права. А, трябва да има тясно сътрудничество, да се разглеждат въпросите за уреждане на споровете и колективните искове. Това е много важно за създаване на доверие сред потребителите. За нас е много важно закрилата на потребителите в това отношение. И Солвит също е много а, важна мрежа. В това отношение подкрепяме докладчика, тъй като Солвит насърчава потребителите да демонстрират своята а, доверие към вътрешния пазар, познанията на потребителите за пазара и за това смятам, че мрежата Solvit може да представлява ценна добавка. Аз тази година съм докладчик по бюджетни въпроси. И така, по отношение на бюджета, предоставянето на средства за потребителската политика е нещо, което аз ще следя с изострено внимание. В нашата а, комисия също а, разгледахме този въпрос и искаме да има такива средства. С това разчитам на вашата подкрепа това отношение. Е в обобщение, според мен, трите доклада представляват а, изключително солиден сигнал за нашата подкрепа. Ние критикуваме критикуваме проверките на единния пазар, защото тези проверки са малко едностранчеви според нас. Трябва да се разглежда въпроса от множество гледни точки, например от гледната точка на устойчивостта. Економиката не трябва да се разглежда само от през призмата на единния пазар, а от по-широк ъгъл. За съжаление, в сегашният форма се извършват тези прегледи, но по отношение на индекса на вътрешния пазар имате нашата подкрепа. Благодаря, госпожа Руле. Сега от името е, на консерваторите и реформистите, господин Билан, две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Процеса на развитие на единния пазар на основата на принципа за свободно придвижване все още не е довършено. Все още има какво да се направи в тази област, а това е и много важно предвид економическите е, е, спада на економическия ръст в Европа. Трябва да се възползваме от преимуществата на единния пазар, но за това е, необходимо политическо, за това е необходима политическа воля, както каза господин Рошфор. Аз благодаря на председателството за организирането на този приоритетен дебат на тази тема. Бих искал да благодаря и на Малкъм Харбър за големите усилия, положени в Комисията по вътрешен пазар. Бих искал да поздравя и тримата докладчици, но и Обсъждаме доклада на госпожа Тун, който е отличен за индекса, но това е, но това е доклад, който е за 2008 година а, комисията а, Туркошот публикува и индекса за 2009 година. За бъдеще трябва индексите да се публикуват едновременно. Що се отнася до Солвет и там информацията трябва да бъде публикувана своевременно. Аз подкрепям заключенията на госпожа Тън за годишен форум и за задължителните опити или тестове. И се надявам, че това ще залегне в предложенията на комисията за бъдеще. От името на Обединената левица, господин Трендафилитис. Господин председател, в последно време Както се вижда от съобщението на комисията, политиката за защита на потребителите се свежда до гарантирането на нормално функциониране на вътрешния пазар, където потребителите да се чувстват сигурни. Но ако потребителите загубят имат доверие в пазара, ще, мога да се раз... ще може да се развие и трансграничния обмен. Това е много важно за конкурентоспособността на предприятията. Поне така се казва. Ние обаче не сме съгласни с тази оценка. Трябва да е, анализираме ситуацията конкретно във всяка държава членка, а не някакъв общ модел, основан на конкурентоспособността. Като цяло, спадането на цените не се отрази на джоба на накоплатеца и на потребителя. Затова е необходимо да можем да проследяваме нашата политика и а, да правим всичко възможно за потребителите, които са в най-неблагоприятно положение. Защото главната ни цел е просперитета на всеки един човек, а не засилване само на конкурентоспособността като самоцел. Необходимо е пазарът да функционира като същевременно не изпускаме основната цел, че този пазар трябва да се съсредоточи върху човека и върху неговото развитие, а не само върху постигането на някакви цифри. Индексът а, на вътрешния пазар се смята като показател за задоволство на потребителите от пазара – но това е моментна снимка, която не носи пълна картина за цялостното отношение на потребителите, на които трябва да гарантираме по-голяма сигурност. Смятам, че трябва да се приемат измерими критерии, за да се направи оценка на това задоволство. И индекса, който се основава само на жалбите на потребителите, може би не е достатъчен. Трябва да се вземат допълнителни мерки за незаконното забогатяване. Благодаря. Минута и половина господин Роси от името на ЕСД Европа за свобода и демокрация. Благодаря, господин председател. Днес обсъждаме три доклада за, за защитата на потребителите. Вече сме, е, комисията е за е, и ние ще гласуваме и тук в, е, на пленарното. Много често гражданите смятат, че решенията на текстовете нарушават техните права и че се обръщат към Европейск, съда на европейските общности. Много, освен това, те се, много често се страхуваме да, се, да, да информираме правилно потребителите за истинското съдържание на хранителните продукти. Много често европейците се сблъскват с дефакти на вътрешния пазар – и е, именно за това комисарите трябва да е, осигурят защитата на Европа от и от незаконните е, практики на трети държави. Именно това ще бъде ролята на мрежата Солвит, е, която трябва да е, е, гарантира е, правата на потребителите при спорове. Е, има е, е някои критики по, по отношение на мрежата. Ние, законодателите, трябва на първо място да мислим за защитата на гражданите и на потребителите. Благодаря, колега. С това приключваме е, последното изказване от партиите. Госпожа Ангелика Вертман от е, Независими. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, Солвит може наистина да допринесе за по-голяма прозрачност при приложението на мерките, защитаващи правата на потребителите. Това е прагматичен подход, който, който трябва да се използва в, за благото на самите потребители, но според доклада, доклада става ясно, че много от исковете и жалбите са свързани с престой в чужбина и тук има липса на прозрачност. А сега господин Тициано Моти за две минути от името на НФ. Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. Днес ще гласуваме инициативни ни доклади е, на тема защита на потребителите. Това са много важни доклади. Бих искал да благодаря на госпожа Тюн и на нейните колеги. Аз съм съгласна с много от техните заключения, други обаче според мен трябва да бъдат допълнителни обсъдени. Е, оценката и индекса за оценка е много важен, но все още не ни предоставя достатъчно информации, за да можем да вземаме правилните решения. Ако бяхме предприятие, което да трябва да се уповава на подобни данни, то това предприятие щеше да е, изпадне в фалит. Така че ние знаеме какво искат и какво, а, а, какви са правата на потребителите, но ние трябва да ги разглеждаме по-глобално, защото европейските граждани не са само потребители, те са и трудещи се в дадени предприятия. Така че трябва да осигуриме по-добър баланс между услугите от една страна и стоките от друг всяка инициатива, която ни предостави допълнителна информация, е добре дошла в случая. Е, ние в ни, ние от друга страна не трябва да ограничаваме правото на, на избор на потребителя за по-младите е, родителите трябва да направят е, този избор. Те трябва да е, контролират потреблението на най-младите, колкото до възрастните потребители. Те понякога се сблъскват е, с е, незаконни процедури или подходи и за това е добре да се разшири мрежата за разрешаване на извънсъдебни спорове и е необходимо и да се разшири мрежата на омбудсмани или От друга страна, е, мест, местните органи на властта, регионалните, е, трябва да бъдат е, в услуга и да работят в тесни връзки с асоциациите на потребителите. А сега за две минути давам думата на Хуан Мок. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Тун за сериозната и работа и качеството на нейния доклад. Като докладчик от групата на социалистите си позволявам да изразя няколко идеи, които искаме да се включат в окончателния текст. Първото, по отношение на индекса на вътрешния пазар, да се възприеме един по-качествен подход – за да се открият причините за дефицита на транспониране. Цифри е, и посочване на добрите и лошите ученици сред държавите членки. Поставяне също така на по-амбициозна цел, за да може индекса да позволи да видим какви трудности срещат държавите членки в процеса на транспониране на текстовете. Всички знаем, че този дефицит с транспонирането понякога може да се дължи не на липсата на желание в държавите членки, а на лошото качество на самото законодателство. Второ, необходимо е през целият този период на транспониране да се засили диалога между комисията и държавите членки. Колкото повече се обменя информация в началото на процеса, толкова по-малък ще бъде риска за неправилно транспониране или нетранспониране. С доклада имаме проблем по, едно, по една точка. Е, параграф 10, който в началото не фигурираше в проекта за доклад. В него се предлага е, създаването на текст за съвместимост е, с вътрешния пазар на всички нови законодателни актове. Ние сме категорично против, защото такъв текст според нас е най-малкото ненужен, а да не казвам опасен. Ще, той ще създаде препятствия. Вече се правят проуквания, проучвания за въздействие на всеки, всяко ново законодателно предложение. Ние не бихме желали теста за вътрешния пазар да се използва като претекста да се оспорват социални или екологични придобивки. Не можем да допуснем това. Благодаря ви. Благодаря, колега. Сега за минута и половина господин Кройцман. Господин председател, господа комисари, дами и господа, Факта, че имаме три доклада по собствена инициатива за вътрешния пазар и защита на потребителите, сочи, че към днешна дата, въпреки всички усилия положени до сега, все още остава доста работа за осигуряване от страна на държавите членки, например, за а, а, въвеждане в практика на законодателните актове. Статистиката показва, че все още много трябва да се работи по отношение на прилагането и на стрикното изпълнение на европейските а, директиви и регламенти. Индексите, индексът а, към днешна дата също така сочи, че има а, дефицит по отношение на хармонизацията на правилата на вътрешния пазар и това, което гражданите очакват и по отношение на сроковете и по отношение на, а, материал, на материята на тези разпоредби. Много са проблемите, това е вярно. Държавите членки работят заедно за решаване на проблеми по прагматичен начин за да се избегнат грешките при прилагането на европейските правила от страна на органите. В края на краищата всички обаче имат нужда от достатъчно финансиране и преди всичко на, от добре подготвени служители в тези центрове на мрежата. Солвит. Либералите казват, че тази мрежа трябва да работи активно за решаване на трансграничните проблеми. Асоциациите на потребителите също се нуждаят от подкрепа. Трябва да имаме и един интернет портал за решаване на тези случаи на жалби. Благодаря. Минута и половина на господин Малком Харбър господин председател. Като председател на парламентарната комисия по вътрешния пазар защита на потребителите, с голямо удоволствие искам да кажа, че сме много благодарни на това, че и комисара Барниер и комисара Дали присъстват в залата днес, както казаха и някои от преждеговорившите в нашия парламент имаме парламентарна комисия, която по собствена инициатива излезе с тези три доклада за прилагането на законодателство за вътрешния пазар и защита на на потребителите. Вие, е, господа комисари, също посочихте, не е важно колко са актовете, които се приемат, а как е, те функционират на практика. Аз мисля, че всички трябва да насочим усилията си. Искам да благодаря специално на координаторите в е, нашата комисия за това, че работихме така добре заедно и също така, а, че се обръщат към националните парламенти, за да се включат и те в тази обща инициатива. Ние бихме искали тези доклади да се обобщят и то по начин, който да превърне тази инициатива в ежегодна за парламента за а, доклади по тази важна тема. В момента е, тази тема е, е сведена само до един параграф, който казва, че има липсващи звена и връзки. Не съм съгласен. В инициативата 2020 година ние трябва да заострям вниманието към това, което държавите членки трябва да дадат като свой принос за развитието на вътрешния пазар. Надявам се, господа комисари, и двамата да ни помогнете това да стане факт през следващите няколко седмици. Благодаря. Благодаря. Една минута на господин Тревър Колман. Благодаря. Първият глас, който ще се отклони от общия хор тази сутрин. Тези доклади говорят за начина по който европейското право се прилага в Европа по отношение на, на потребителите една от основните потреб... Е, препоръки е да има потребителски индекс, който да показва различни показатели, като смяна на доставчика, жалби, време за е, решаването им и така нататък. Комисията също така говори за проблематичните отрасли, идентифицирани от е, индекса. Този начин а, тази дребна бюрокрация ще направи същото за британският дребен предприемач, което се получи в резултат на общата рибарска политика, именно изчезнаха рибарите. Въпреки добро, добрите намерения на тези предложения, има а, пак ново решение, което просто търси проблем, за което да а, използва за своя обосновка. Благодаря. Благодаря, господин Шваб. Две минути. Благодаря, господа комисари. Искам и аз да прибавя гласа си към мнозината от колегите, които се изказаха и бих искал да се спра на най-същественото. Докладът на госпожа Фон Тун ясно показва по какъв начин Европейския парламент може да докаже, че е напълно сериозен в намеренията си, когато иска да сътрудничи с съвета. Тук става въпрос обаче за прилагането на законодателството от държавите членки. Трябва да положим усилие то да бъде по-добре през следващите години и през е, следващия период е, да променим начина по който се занимаваме с защитата на потребителите. Ние, социалистите, комисията, целият парламент. Има а, много важни елементи на вътрешния пазар, а, които са много важни за потребителите, за предприятията. Ние не трябва да вървим срещу правата на работещите, но да им помогнем и те да си купуват стоките, които им харесват. Искаме социалните структури да са приспособени към изискванията на бъдещето. Да се намери златната среда между тези два аспекта. Разбира се, това трябва да се направи съвместно с комисията в рамките на сътрудничеството между парламента и комисията. Трябва заедно да подготвим бъдещето и ще успеем само ако хвърлим всичките си усилия в дългосрочните цели на вътрешния пазар. Трябва да си поставим развитието на вътрешния пазар и защитата на потребителите като дългосрочна цел и много се радвам, че е, комисарите приемат този дълг през следващите години. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз бях докладчик в сянка за Солвит и за това ще се спра на това. Солвит е наистина едно много добро, един добър механизъм, който, в който в центъра на който са гражданите и за решаване на проблемите в рамките на 10 седмици. Солвит една мрежа, която е разпространена в 27 страни и има за цел да помогне на потребителите. Но в центровете на Соловит обаче работят много малко хора, включително и в центъра на Солвит в Великобритания, който обаче е един модел, който помага на предприятия и на отделни потребители. Е, една от е, от моето изменение е тези центрове да разполагат с достатъчно експерти и личен състав, без никакво изключение. В дър... Мога ли да, да кажат дали нещата да се промениха от е, последния доклад, който беше представен през декември. Това е много важно. Е, много е важно самите центрове да, бъд, да разполагат с е, необходимия личен състав, за, за да може вътрешния пазар да функционира колкото може ефективно и самите потребители да се възползват от всички преимущества, най-добрите цени и най-доброто качество. Същевременно трябва да се използват всички възможности за рекламиране на соловете и да се организира ден на соловете. Като защото по този начин ще помогнем на хората, които всъщност ние представяме. Благодаря ви, госпожо Штилер. А сега за минута и половина господин Локегард. Аз съм докладчик в сянка по индекса. Днес е, е много се радвам, че можем, че постигаме съгласие и, и че а, постигаме консенсус а, това, че трябва да рекламираме соловит и показателя. Аз смятам, че, че трябва да подкрепиме и доклада и от името на Алде бих искал да кажа, че ще подкрепиме и новото тестуване. Не виждам, просто не, не разбирам аргументите, които са против това, които естествено бих могли да се обсъдат и по-нататък. Бих искал да спомена и някои неща, включени в доклада. Първо, успяхме да наблегнеме на това, че трябва да се, дада, да се дадат по-големи правомощия на местните и регионалните а, органи на властта. Те не разполагат с достатъчно правомощия, за да могат да позволят а, целесообразното а, функциониране на мрежите. А, предишния оратор спомена, че не би било лошо да се организира и на ден на Солви тук в парламента. Да, наистина трябва да а, наблегнеме на този въпрос много повече от, дори от това, което правим днес. В а, доклада а, се, се казва, че Солвит трябва да получи по-голяма гладост и в медиите. Така че аз подкрепям тази инициатива и приканвам и комисията да направи същото. Господин Кошук. Господин председател, дами и господа, искам да се изкажа първо на нещо, което до сега не е прозвучало. Първо да благодарим на комисаря Кунева и второ да повторя, че и аз се радвам, че и двамата комисари са тук и господин Дали и господин Барниер и се, ще е, очакваме с нетърпение е, успешното реализиране на техния мандат. В Чешката република трябва да кажа, че се шири мнението, че тази инициатива е много добра за вътрешния пазар. Трансграничните отношения са изключително важни, изключително важни и се надяваме комисията да ни помогне и в развитието на трансграничния потребителски пазар и премахването на множество бариери, които там се забелязват в различните държави членки. Трябва да се стремим към хармонизация. Аз мятам, че отварянето на трансграничните пазари, ще засили конкурентоспособността и ще ни даде още инструменти, с които да се справим с економическата криза. Благодаря. Две минути, господин Отмар Карас. Господин, господа комисари, ако разгледаме изявленията на господин Берния по време на неговото изслушване, е, е, ще видим, че е, за да се развива нормално, трябва да превърнем вътрешния пазар като, в нещо като един национален пазар, в който да се движат всички европейски граждани. Но ние не трябва да направим този пазар нещо като пазара на собствената си страна, а един, да бъде просто европейски пазар. Той все още не е завършен. Има огромен потенциал, който не е осъществен. Точно вътрешния ни пазар ще ни помогне да отговорим на предизвикателствата на глобализацията. Вътре в Съюза и спрямо трети страни. Трябва да видим как да го укрепим, как по-добре да, и по-лесно да се признават квалификациите на работещите, да се стимулират МСП знаем каква е ролята на малките предприятия във всички държави членки. Всички текстове, които уреждат. Това са изключително важни. 80% от европейската економика се финансира от кредити, само 20% се финансират от капиталовия пазар. Трябва също да се приемат правила на капиталовия пазар, за да може економиката да е конкурентоспособна. Все още остават напрежения и за това трябва да се възприеме един хоризонтален подход, а не фрагментиран секторен подход. Трябва да се отчита различната социална среда, различните данъчни компетенции, научно-изследователската дейност, усилията за постигане на устойчива економика, въвеждането на единното гише – всички тези елементи трябва да се гарантират и да се предоставят на потребителите. Трябва непрекъснато да работим по тези въпроси, за да може европейския пазар да стане пазара на всички наши съграждани. Сега за една минута госпожа Верньо. Господин председател, господа комисари, колеги, радвам се, че водим този важен дебат по трите доклада, които засягат нашите граждани. Искам да благодаря на докладчиците и да се спра предимно на мрежата Solvit, която вече съществува от 8 години и позволи да бъдат решени ефикасно редица проблеми. Въпреки това тя остава непозната. Много пъти съм препращала хора към тази мрежа, за която те дори и не подозираха. Трябва да се засили информацията за тази мрежа, за да се знае, че Европа защищава своите граждани. Разбирам, че правителството не мога да разбера, защо правителство на моята страна не прави реклама на тази мрежа. Колко случаи бяха решени в Франция благодарение на мрежата а, Solvit, не мога да разбера защо това не се казва. Понякога сроковите са много дълги 15 седмици, 5 седмици над допустимия срок. Затова приканвам държавите членки и комисията да отпуснат необходимите средства, за да се организира голяма информационна компания за предприятията, за да можете да възлагат спорните случаи на мрежата Софи. Благодаря сега за минута и половина господин Оле Шмидт. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря много на докладчиците за отлично свършената работа. Единният пазар е голям напредък, особено в момента на финансова криза. Целта е да се предоставят висококачествени услуги на достъпни цени на нашите потребители. Е, ние трябва да да направим възможно за потребителите да се възползват от всички възможности на единия пазар, включително и трансграничния е, електронен шопинг. Но за това трябва да създадем собствен европейски модел. За това трябва наистина да го създадем. За това благодаря на докладчиците за а, докладите. Знаеме, че е, отрасъла услуги създава най-много работни места. Затова трябва да наблегнем на реорганизирането на този сектор и да запълниме всички е, празноти. Има проблеми с е, е, здравните услуги, с финансовите услуги. Необходимо е да се създадат ясни, строги правила и се надявам, че комисара Барние ще се справи с това предизвикателство в името на интересите на потребителите. Благодаря ви. Господин Курски, една минута. Благодаря. А, наистина е много добре, че е, се изготви този доклад за Солвет в Европейския съюз е, и се дават препоръки към комисията и съвета. Аз е, на ниво парламентарна комисия подчертах колко е важно да се рекламира мрежата Солвит сред гражданите. Особено, що се отнася до а, осигуряване на правна защита на а, правата и упражняването на тези права. Аз съм съгласен, че това е изключително важен инструмент за альтернативното уреждане на спорове. Интернетът е много важен като средство за комуникация. За това се надявам, че комисията ще действа сега след препоръките на парламента и ще се включи сайт на Солвет към сайта за електронно обслужване на гражданите и ИУ. благодаря. Благодаря ви, господине. Сега минута е половина господин Нитрас. Благодаря, господин председател. Аз а, искрено поздравлявам всички докладчици. Тези доклади се характеризират с два важни момента. А, защитават вътрешния пазар, посочват някои проблеми в неговото развитие, но го защитават много убедително. Второ, в докладите получават широка подкрепа в Европейския парламент. Дори по отношение на онези, които са скептици, що се отнася свободния пазар, няма противници на каузата на вътрешния пазар. Сега за е, случаят Солвит, както каза господин Курски, това е инструмент, който би следвало да премахва различията, а той функ... самият функционира по различен начин в различните държави членки трябва да се осигури една обща система, която да функционира еднакво на цялата територия на съвета. Сега за доклада на графиня Цун. Комисията трябва да предприеме действия, така че нашето законодателство да не изпада в противоречие с вътрешния пазар. Ако можем да разработим подобен механизъм, гарантиращ това, можем да сме сигурни, че ще се възцари добър ред на вътрешния пазар. Благодаря. Благодаря госпожа Барбара Лайнер. Една минута. Господин председател, господа комисари, колеги. Политиката в областта на вътрешния пазар и защитата на потребителите има огромно значение и това се вижда и от днешния дебат, както и от трите доклада. Искам да благодаря на докладчиците. Аз искам да отбележа два важни елемента. Първо, ние, комисията и парламента, изхождаме от идеята, че всичко върви гладко в областта на вътрешния пазар, че потребителите са добре осведомени, доставчиците са стабилни. Много често това е вярно, обаче има и обратното и именно за това се нуждаем от надзор над пазарите, за да предотвратяваме некоректни практики от страна на доставчиците. Също така важно е потребителите да са правилно осведомени. Потребителите трябва да имат доверие. В Германия много често подрастващите не знаят а, смисъла на думата инфлация. А, какво да говорим за дефлация? А, трябва да се е, намери правилния баланс между интересите на потребителите и, а, и на индустрията. Господин Стоян за минута. Мулцумеск, домнуле președинте. Благодаря ви, господин председател. Едно от основните права на европейския гражданин е правото да закупува стока или услуга, в която и да е държава членка, при а, равни условия. Когато има разлики, то тогава трябва да се вземат мерки. Проблемите, с които най-много се сблъскваме, са проблеми в банковия и финансовия сектор, защото днес в рамките на единния пазар сме свидетели на огромни различия е, и разлики в комис, комисионните е, при а, е, извършване на банкови и финансови услуги. Ако, например, в, Рума, в Румъния а, се обърнете към банка, която функционира или работи в Австрия, Франция и Румъния, а, услугата ще бъде много по-скъпа в Румъния. Комисионната ще бъде много скъпа в Румъния, така че това е, е несправедливо е, ускъпяване. За това смятам, че европейските институции трябва да вземат мерки за преодоляване на тези е, разлики. Благодаря ви, господин Столоян. А сега за една минута давам думата на Адам Кели. Благодаря, господин председател. Колеги, искам да поздравя всички колеги, които говориха, работиха по доклада за индекса за вътрешния пазар. Това ми е <clears throat> много скъпа тема а, непрекъснато чувам, че има, а, особено в моята страна, да, Ирландия се чува такива гласове, прекалено а, много регулиране във вътрешния пазар. Ирландия обаче 67 пъти погрешно е прилагала погрешно да, директивите, погрешно ги е транспонирала. И кой е, сега да е, носи вината за това? Ако държавите членки не транспонират правилно европейските актове, то тогава Европейския съюз ли е виновен или държавите членки? Мисля, че по-скоро държавите членки. Надявам се, че е, добре ще е в този индекс, индекс бъдеще да а, е, включи и а, е, така наречените а, положителни а, а, действия в законодателството. Благодаря, господин Алан Кели. Сега даваме думата на Шон Кели. Благодаря. Да поздравя първо този, който е кръстил мрежата Solvit. Ясно е и се разбира на английски какво значи, каква е целта на мрежата. Да решава въпроси. Всяка година нараства потреблението. 2008 22% нарастват разглежданите случаи в Solvit. 88% намират решение. Това е включително. Но е изключително внушителна статистика. Но сроковете е, също трябва да не се изпускат от поглед. Е, е очевидно е, не достига персонала, няма достатъчно ресурси, трябва да се поддържа е, и обучението на този персонал съгласно стратегията за учене през целия живот – много са проблемите, които са локални, но и може да се намери глобален подход за тяхто решаване особено примерно създаването на един онлайн адрес ще спомогне за обмена на подобен род информация. Отделните държави също трябва да си помагат при транспонирането на европейските актове и това транспониране тясно да се следи. Що се отнася до изказването, че Европейския съюз си търси проблем, за да си оправдае решението, бих казал, че това е един общо европейски проблем, който намери своето успешно решение. Благодаря, госпожа Силвана Рапти. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и да поздравя докладчиците за отличната им работа. Оптимистично съм настроена по отношение на развитието на вътрешния пазар след тези три доклада. Искам да цитирам член 10 от доклада на госпожа Фон Тун. Смятам, че най-доброто би било да кажем, да заявим, че социалните права на трудещите се и защитата, опазването на околната среда не са препятствия пред развитието на вътрешния пазар. И второ, по отношение на Солвит, това е един отличен инструмент, който трябва да получи една широка подкрепа и помощ. И ми се ще да мога да убеда моето правителство да направи повече. Защото за момента в Гърция само двама души се занимават с солвит, но след като във Франция е само един стържан, значи ние сме дори по-добре. Благодаря, колега. Сега последния от ораторите, с което приключваме. Последна е госпожа Паскал Грани. Благодаря, благодаря господин председател, господа комисари, колеги. Новата мрежа за решаване на проблеми е, във вътрешния пазар при лошо прилагане на законодателството, а именно мрежата Solvit е много ефикасна, защото позволява да се получат обещетения в е, срок от 10 седмици. Създадена през 2002 година, е, тя ускори много работата си и макар, че 93% от случаите се решават, този брой намалява за това. Трябва да се укрепи тази институция, за да може тя да функционира ефикасно. Новите мерки ще позволят да се помогне на предприятията и потребителите да упражняват правата си при признаване на квалификации, покупки или престой. Смятам, че персонала трябва да бъде увеличен и да бъдат взети допълнителни мерки за подготовка и информация, за да може хората, които работят за Солвит, да бъдат ефикасни. Важно е правителствата и ние, като народни избраници, да, на, да правим реклама на мрежата Solvit, която позволи да се економизира 32,6 милиона евро през 2008 година е, която много ефикасно замества съдебната система. Е, трябва да се положат усилия да се информират гражданите за техните права, да се организират медийни кампании. От името на моята група е, в Комисията по петициите искам нашата комисия да сътрудничи с Овид по-тясно за да в името на по-добрата работа и на двете инстанции. Благодаря, госпожо Грини. Сега стигаме до спонтанните изказвания. Пет души съгласно регламента. На първо място една минута госпожа Анслик. Господин председател, господа комисари, дами и господа, бих искала да, да поздравя докладчиците за отличните доклади. Трябва да съживиме вътрешния пазар и господин комисар спомена, че в комисията по ИМКО, в комисията ИМКО очаква доклада на господин Монти. Ние обаче не се не, не залагаме прекър... достатъчно на вътрешния пазар в общата стратегия 2020. На, на необходим е ни е добре функциониращ вътрешен единен пазар, нещо, което в момента, а, с което в момента не разполагаме изцяло. Както е необходимо правилно да се прилага законодателството от държавите членки, да разполагаме с съответните инструменти като Солвит, но и други. Следващия оратор. Merci, Monsieur le Président, je ne peux que partager les conclusions du rapport de notre collègue. На председател, аз споделям заключенията на госпожа Ит относно насърчаване на активна потребителска политика за най-уязвимите и гражданите с най-низки доходи. Индекса е важен инструмент, но недостатъчен, тъй като той разглежда само потреб... проблемите на потреблението, без да разрешава въпросите на отношенията между потребители и пазар. На, практика потребителите се разглеждат като едни крайни пасивни потребители. Трябва да им се даде активна роля и да се преориентират индексите към социалните и екологически аспекти на избора на потребителя. В оценката трябва да се включат и е, енергийния отрасъл и други важни отрасли. Господин Тървел и господин Обермайер. Данке, Herr Vorsitzender. Ich nehme Bezug auf äh, Verbraucherschutzvorschläge äh, und möchte die... Благодаря, господин председател. Що се отнася до предложенията насочени към защита на потребителите, ще ми се да погледнем позитивно на този въпрос. Ние се стремим да засилим осведомеността и да дадем повече е, възможност за действие на самите потребители а, и в национален план по отношение на вътрешния пазар, така и в трансграничен план. А, ето, говори се за немърливостта на банките, когато се е, стигне до а, осигуряването на тази равнообстаност за комисионните по а, заемите и така нататък. Но ако говорим за злоупотреба с а, различните е, клаузи в, в търговските договори, това са въпроси, които намират много стрикно решение в Австрия е, трябва да гледаме е, и принципа на субсидиарността. Националните разпоредби понякога дават по-добро решение на въпросите. Благодаря. Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Защитата на потребителите е нещо, което всички подкрепяме, но някои държави членки се отнасят само на думи добре към механизма Соловит, както чухме. Трябва да се осигурят служители там. Нека да ви кажа някои конкретни проблеми, за които научи моя офис. Например, по отношение на сделки с имоти в Европейския съюз. Аз знам, че това е извън компетентността на Съюза, но искам да се обърна закона към държавите членки, отнасят се към гражданите, които имат такива проблеми, сякаш са ваши граждани. Второ, European City Guide, една фирма за каталожна търговия ни създаде тук много проблеми и продължава да създава проблеми в някои държавите членки, където имат своя присъствие. Защо това е важно, защото отношението на потребителите към общия е, пазар се влияе от подобни случаи, макар те да са извън а, компетентността на Съюза. Благодаря. Сега преминаваме а, към следващият. А... Благодаря ви. Радвам се, че господин Барния и господин Надели подкрепят а, потребителите в един единен пазар. Бих искала да се спра на точка 40 в доклада на ХЕД, където се споменава за възможността за създаване на Европейска потребителска агенция. Наистина, подобно нещо може, подобен орган може да бъде много полезен, защото в него ще се събират информации, статистики и ще е, служи като един контролен надзорен орган. Така че подобен орган може да, и да се създаде в Малта или във Франция. Това е предложение, по което трябва да поработим. Благодаря ви. Приключихме с а, пред процедурата Catch the Eye, а сега ще дадем думата на двамата комисари и на първо бих искал да дам думата на комисара Бърни. Благодаря, господин председател. Е, госпожа Шал Мозе подчерта качеството на дебата и по отношение на агенцията за е, потребителите Джон дали ще каже докъде сме стигнали. Аз обаче съм напълно съгласен с оценката за качеството на дебата, критични, конструктивни предложения, бележки за прилагането и оценката на прилагането на 1500 директиви, които организират огромния европейски пазар. Даже не знам дали да говоря за единен пазар, мисля, че предпочитам да говоря за голям европейски пазар. Това е по-ясно за гражданите и потребителите господин Малкъм Харбър ме чуда казвам това в неговата комисия за потребителите. Аз съм напълно съгласен с него. Господин Три... Триандафилиди също припомни основната нишка, която ще ме води през следващите пет години. Моето намерение е всеки Божи ден да предоставя вътрешния пазар в услуга на мъжете и жените, които живеят на нашия континент. И второ, понеже отговарям и за надзора на финансовите пазари, да поставим финансовите пазари в услуга на реалната економика. Гражданите, потребителите, малките предприятия трябва да си присвоят финансовите пазари. Това ще ръководи моите действия в рамките на комисията. Тук става въпрос за доверие, както каза господин Рошфор или госпожа Рюле. Взаимно доверие. И за това отново искам да благодаря на Роза фон Тунен Хойнштайн за качеството на нейния доклад, за индекса на пазара. В него има изключително богати идеи, които трябва да бъдат проучени Господин Биелан спомена за показателите за прилагане на правилата. Госпожа Гебхарт говори за социално и економическа оценка на директивите и проучвания за въздействие. На този етап ще се спра на конструктивната критика на господин Харбър за стратегията до 2020 година. Когато прочетете стратегията до 2020 година, публикувана миналата седмица от комисията, ще видите, че вътрешния пазар, интелигентни економически растеж, зелената економика, зеления растеж е, с използването на обществени поръчки, справедливия економически растеж. Так подобни термини се повтарят и пазарът е вездесъщ в тази стратегия. Разбира се, тя обаче не може да обхване всичко. Тя не споменава външната политика, политиката в областта на сегърността. Тя няма за цел да освободи комисията от нейните задължения. Напротив, тук става въпрос за проследяване на прилагането на всички текстове. И аз самия проверих и е, установих, е, че има и нарушения. Винаги обаче ще залага много повече на споразумението, договора, доверието вместо на принудата. В доклада на госпожа фон Туйнен Хоенштайн има също други хубави идеи, например създаването за форума за вътрешния пазар. Аз подкрепям тази идея и може би някой ден можем да а, обединим няколко инициативи около една и съща тема, като например прилагането и а, валоризирането на мрежата Сулфит. Просто нещата да се правят едновременно. Казах ви, че е, отдавам същото значение на проследяването на прилагането, като на обявяването на инициативите. Индекса трябва да ни позволи не само количествено да оценим колко директиви са транспонирани, но и качеството, а именно по какъв начин. Господин Лордак преди малко спомена качеството за на транспониране. Вие казахте, че понякога недоброто транспониране се дължи на лошото качество на законодателството. Това също трябва да се провери. Ние трябва да сме трезво мислещи. Както казаха господин Шваб и госпожа Ройтова, трябва да се е, е, подкрепят, е, да се мисли за интересите на трудещите се. Съвсем телеграфно посол вид. Хубаво е наистина да има интернет страница на Solvit, в... откъдето да се препращат към националните веб страници. Може да бъде solvit.eu. Но, както каза Шон Кели, думата Solvit е ясна, аз съм съгласен с вашата положителна оценка. Совет функционира добре. Разбира се, може и по-добре да бъде. Все още има твърде много граждани и предприятия, които не познават правата си, не знаят как да ги защитат. И, както каза госпожа Вертман, нека да гарантираме повече прозрачност, повече яснота. Мнозина между вас, госпожа Верньо, господин Рос и госпожа Стилър, госпожа Рапти говориха за недостатъчните средства, с които разполага Солвит. Не само във Франция, между другото. Макар, че е, е, чух за какво говорите. А, аз съм бивш министър в момента, не съм министър, но все пак ще видя какво става във Франция. Това е моята страна. Искам там всичко да върви добре, както и другаде. Но са необходими е, адекватни средства и аз ще проверя това по време на посещенията си във всички държави членки. Тези инструменти са необходими за проследяване на функционирането на вътрешния пазар. И искам тук да заявя пред всички вас, този пазар не е завършен, ние трябва да го разширим, да го задълбочим. Много от вас казаха това трансграничния обмен. Трябва да се премахнат препятствията пред него. И може би нещо, което не е толкова очебийно, да се открият слабите места. И смятам, че е, с колегите, които отговарят за прилагане на директивата за вътрешния пазар, можем да работим по това. В заключение ще кажа да на тясното сътрудничество между Солвит, омбудсмана и Комисията по петициите. Благодаря на госпожа Рюле и на другите членове на Комисията по бюджета, които подкрепят бюджета на Солвит – благодаря на госпожа Грани, която съгласува помежду ни, организира се, ще организира семинари с участие на държавите членки по проекта Салвит. И накрая критикувания от редица социалисти тест за вътрешния пазар, за да не се драматизира, ще припомня, че всяко законодателно предложение трябва да спазва договора. Това се казва и в доклад. Тоест трябва да се види съвместимо ли. Аз ще проверявам всеки законодателен акт да се преценява предварително по социални, екологични и економически критерии. Това са всички ангажименти, които приемам преди и след приемането на законодателството, за да може да имаме възможно най-доброто законодателство в полза на потребителите, трудещите се и предприятията на европейската територия. Благодаря ви. Благодаря на комисара Барния. Сега давам думата на комисар Дали за неговият отговор. Благодаря, господин председател. Подобно на колегата ми Мишел Барние, трябва да кажа, че е много трудно да обобщиш толкова оживен дебат, след като си слушал толкова експертни становища по отношение на защита на потребителите. Е, очевидно тук се работи в истински дух на сътрудничество и така се реализира нашата цел защита на потребителите на първо място. С ваше позволение ще допълня само някои неща. Допълнение към економическите аргументи за политиката на защита на потребителите трябва да обръщаме внимание на централната роля, която тези действия могат да играят в посока на връщане на Европа към гражданите. Може би най-високата ни е цел. Знам, че едно от основните ни задачи е да координираме тези усилия в колегията и вашата бдителност и съвети са много полезни и високо ценени трябва да се използват индексите за вътрешния потребителски пазар, за да може да открояваме пропуските в неговото развитие и така да ги решаваме. Така ще засилим и функционирането на пазара индексите ни дават сигнал за проблемите, за по-доброто приемане на законодателни актове и е, обединените ни усилия за доброто им прилагане ще засилят е, защита на потребителите, оттам ще проистекат е, други економически ползи. След публичните консултации през миналата година, комисията сега прави оценка на коментарите за колективните искове и възнамерява да намери решение необходимо а, за а, европейския потребител, без да се извършва а, внасене на американска практика. Моя приятел Мишел Бърние вече обясни централните моменти които са очертани в стратегията 2020 година за вътрешния пазар. Там е видно, че ясно се разбира, че потребителя трябва да остане в сърцевината на политиката за вътрешния пазар. Той трябва да е движещата сила. Ние възнамеряваме да продължаваме да засилваме тази централна роля на потребителя. Виждам, че е важно да се осигуряват възможности за действие на самите потребители и Солвит е важен това отношение. За потребителска агенция трябва да се подчертае, че а, прилагането на законодателството е ексклюзивен прерогатив на държавите членки и те трябва да осигурят необходимите инструменти за това. Но в договора от Лисабон се дава възможност да се оказва помощ в това отношение. Действията на Европейския съюз трябва да допълват националните действия, трябва да се види каква е правилната институционална основа за такава една помощ в бъдеще ще се радвам на вашата подкрепа и се надявам съвместно да постигнем големи успехи в тази сфера. Благодаря ви. Благодаря, господин Дале. Сега госпожа Тунун Хохенштайн за заключително изказване. Благодаря ви много. Благодаря, дами и господа. Първо бих искала да ви благодаря за този отличен дебат, за вашите реакции, за вашите коментари изслушахме и мнението на двамата комисари и така, установяваме, че комисията и парламента ще си сътрудничат много ефективно с доизграждането на единния пазар. Единния пазар е едно от големите постижения на Европейския съюз и за това благодаря за положителните отговори и реакции. Що се отнася до колегите от а, групата на социалистите, които са загрижени от параграф 10 и тестовете, трябва да ви кажа, че това не е нещо ново. Това решение е било взето през 2003 година и е залегнало в стратегията за единния пазар. Така че не се страхувайте, няма никаква опасност за накърняване на социалните аспекти на нашия модел. Законодателството се е, преразглежда и е, оценява в светлината на социалните и екологически е, критерии. Ние всички искаме да развием единния пазар, да премахнем протекционистските подходи и ако адми, ако администрацията функционира добре, то тогава потребителите ще могат да, да влезат в тесен контакт с нея, да участват пряко в цялата конструкция. Необходимо е, е да укрепиме инструментите, кои, с които които спомагат за функционирането на, вътре, на единния пазар. Нека да, не, нека да не бъдем алергични на понятието пазар. Страната, от която идвам. А продължение на години и на исторически периоди тази дума не съществуваше и беше изхвърлена от а, нашия речник. Така че, нека свободите, с които се осигуряват на нашите граждани, да не се ограничават. Нека наистина те да могат да се облагодетелстват от един единен, добре функциониращ пазар. Госпожа Хетта. Благодаря ви, господин председател. С голямо удоволствие слушах всички мъдри и положителни становища, за да работиме заедно за посъвършенстване на политиката за защита на потребителите. Потребителските асоциации ще играят много важна роля, играят и ще играят много важна роля при решаването на проблеми, с които се сблъскват потребителите. Ние трябва да отговаряме ефективно на, тези, на техните искания на национално равнище. Трябва също така да насърчуваме държавите членки да включват потребителските асоциации на всеки един етап от сформирането на политиката, свързана с потреблението. Необходимо е също така държавите членки да осигуряват необходимото финансиране и необходимия е, експертен състав е, за е, органите, които решават проблемите и за е, приложението на индекса. Този индекс, както казах, трябва да се усъвършенства и трябва също така да обърнем по-голямо внимание на защита на трансграничните потребителски права в цялостната ни политика. Нашите потребители очакват това от нас, така че се надявам, че след две години ще можем да отчетем положителни резултати. И сега, господин Бушел, благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на комисара Барние и на всички онези колеги, които оцениха моя доклад смятам, че Солвет, Солвит е една, едно практическо решение в интерес на гражданите. И за това смятам, че все повече и повече граждани трябва да са осведомени за съществуването на Солвит и съответно да могат да се обръщат към мрежата. Резултатите според комисията по петициите са добри, Солвит функционира, но все още се сблъска с известни проблеми поради липса на достатъчно експертни кадри. Е, някои от е, решенията бяха предложени, някои решения бяха предложени тук. За центровете на солвите е необходим повече персонал. Хората, хората трябва да бъдат, работещите там трябва да бъдат предварително обучени, да познават добре правилата за функциониране на вътрешния пазар да, да бъдат подпомагани от администрациите и включително от Европейската комисия, така, тъй като а, проблемите с които се сблъскват и споровете, които трябва да разрешават, понякога са много сложни а, и а, е, се получава закъснение. Благодаря на комисара Барние за за това, че беше тук и че в най-скоро време ще има един е, широкодостъпен сайт за Солвит. Аз приканвам всички политически групи да гласуват и да подкрепат е, тези доклади. Благодаря ви, господин Бушой. приключваме с а, е, общия дебат. Гласуването ще се проведе. Благодаря, дами и господа комисар. И така следващата точка на дневния ред е доклада на Карлос Коехо за а, дългосрочните е, визи. Сега ще изчакаме